първата точка от дневния ред. Това е устен въпрос към върховния представител, а именно прилагането на насоките на съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на считани за хомосексуални мъже в Чечения, Русия. Давам първо думата на петимата автора на устни въпрос. Първият оратор, госпожа Сурая Пост. You, Благодаря, господин председател. От февруари месец насам получаваме ужасяваща информация, свързана с Чечения, Русия. Става дума за отвратителни действия срещу хомосексуални мъже правителствени служители твърдят, че в Чечения няма хомосексуалисти. В същото време обаче те преследват хомосексуалните мъже и изтезават ги и ги карат да дават имената на други хомосексуални мъже, които познават. Изнудват ги за пари и какво ли още не. Антигей кампанията от страна на правителството е изключително тежка за семействата. Имаме информация за убийства на честа, много хора а, са почернени. Това се случва, когато човешките права са привилегия само на няколко човека и когато групи от населението се демонизират. Европейския съюз все още е крепост на човешките права и равенството за всички. Ние, съответно, имаме специалното задължение да защитаваме представителите на ЛГБТИ общността. Основата на нашия въпрос към службата за външна дейност е следната. Как се гарантира изпълнението на нашите насоки в областта на ЛГБТ и общността? Миналия четвъртък петима активисти хомосексуалисти бяха задържани в Москва в Москва, те искаха да внесат една петиция повече от населението на Чечня са онези, които са се подписали под петицията. Ние трябва да застанем зад хомосексуалната общност и да окажем натиск за спазването на, ЛГ... на правата на ЛГБТ и лицата в Чечня и в Русия, в нейната цялост. Благодаря. Следващия автор, следващия оратор е госпожа Урики Луначек. За две минути имате думата. Благодаря. Утре е Международния ден срещу хомофобията. Ето защо аз съм се сложила тази значка, за да напомня на всички, които са тук, всички, които ни слушат, че това е ден, в който всички трябва да се изправят срещу хомофобията, трансфобията, срещу всички форми на насилие, срещу ЛГБТ и лицата, независимо дали това става в Европа или други, на други континенти. Сорая Пост вече го каза. Това е дебат за това, което а, узнаваме от съобщение за слушващото се в Руската а, федерация през последните седмици. а, произволно задържане на мъже, които са хомосексуалисти или пък се считат за хомосексуалисти. От тях се иска да съобщат за самоличността на други хомосексуални лица. Никой на тази планета не трябва да живее подобен живот. Никой, който защитава извършителите, не трябва да остава извън правосъдието. Резолюцията, която подготвихме, е резолюция на 6 политически групи и аз високо ценя този факт, че има толкова широка подкрепа. Ние искаме от Руската федерация и от режима в Чечня да защитава ЛГБТ и лицата, че това не е нещо против религиозните традиции, и че да си ЛГБТИ лице е нещо, което съществува по цял свят, засяга всички религии, всички култури, навсякъде по света съществува и не трябва да се пренебрегва. Ние искаме службата за външна дейност също да направи така, че насоките, които имаме, да бъдат прилагани в целия свят, така че Защитниците на правата на ЛГБТИ лицата ще получат подкрепа от европейските дипломати. Има доста вече добри примери. Радвам се, че утре ще бъде осветена сградата на Европейската служба за външна дейност в цветовете на дъгата. Благодаря ви. Следващия докладчик госпожа Малин Бьорк за две минути. Благодаря. Беше трудно да се преглътне тази информация за изтезаване, убийства, преследвания на хомосексуалисти в Чечения. Като всяка една форма на преследване, това е трудно да се преглътне. Всички ние не приемаме хомофобията. Информацията, която постъпва обаче е за крайни форми на насилие. И това е изключително неприемливо. В Орландо убиеца насочил оръжието си срещу хомосексуалните. Знаем, че хомофобия има и в нашите общества, срещу много представители на, на обществото. Онова, което се случва в Чечения, насилието демонстрира крайните форми на хомофобията. И ето защо всички трябва да действаме. Ето защо искаме Европейския съюз да действа, държавите членки трябва да действат, Европейския съвет трябва да действа, независимите експерти трябва да действат, трябва да се проучи какво се е случило и у нези, които са виновни да бъдат изправени пред съда. Нищо друго няма да приемем всъщност трябва човек да може да разчита на полицията. Не е ли така? Само, че полицията участва в преследването, в изтезаването и даже убиването на хомосексуалистите. Хомофобията е, е едно изключително старо, застаряло а, е, чувство? Защо трябва е, всеки да има а, е, една и съща сексуална насоченост? Защо всеки трябва да а, харесва, например, само жени, ако е мъж? Хомофобията датира от много отдавна. Тя е старо усещане, не, не присъства само в Чечения. Ние трябва да се изправим срещу нея, да защитим човешките права навсякъде. Няма да приема нищо друго. Благодаря. Следващия автор и оратор Петра Шаустравичус за две минути. Chairman, Благодаря. Уважаеми колеги, господин комисар, колеги, бруталната антихомосексуална кампания на, в Чечения на Кадиров не постига нищо Всъщност, вижда се, че човешките права нищо не значат в тази част на Русия. Терорът срещу активисти за човешките права, журналисти, опозиция, е, тази кампания вече обхваща и ЛГБТИ лицата. За съжаление, всичките престъпления в Чечения е, не са изолирани. Това е общият знаменател, който представлява положението на човешките права в Русия като цяло. Нека се изпомним, през март тази година Русия прие законода, законодателство, което декриминализира е, домашното насилие, а сега сме свидетели на това. Ние, Европейският съюз, трябва да се погрижим, политиката към Русия отразява и престъпленията срещу ЛГБТ и лицата в Чечения. Това е неприемливо. Хомофобията принадлежи към срамното минало. Благодаря. Благодаря. А сега последният автор на въпроса, господин Демесмакер. Колегас, морген 17. Благодаря, господин председател. Утре, 17 май, ще се развеят знамена в моята страна, в Фландрия, извън сградата на парламента. Аз се гордея с този факт, тъй като ЛГБТИ лицата в нашата част на света са свободни, те са отвоювали правата си. Но утре е денят за борба срещу ксенофобията и няма много поводи за ликуване. Има дори смъртно наказание, което се прилага на някои места срещу лица с по-различна сексуална ориентация. Това, което се случва в Чечня е ужасяващо. Хвърлят се в лагери много хора, само защото са хомосексуалисти. Ние трябва много силно да заклеймим тези действия. А президента Кадиров твърди, че в Чечня няма хомосексуалисти. Това само показва неприязнаността, която проявява режима има също и лов на вещици. Путин подкрепя действията, които се извършват. Имаше някои случаи дори в Москва и Санкт-Петербург. Русия не е направила нищо за подобряване на ситуацията в Чечня, да окаже положително влияние Трябва да има анкета и разследване, за да се разбере какво точно е се е случило. Въпросът ми към комисията е какво ще направите, за да се изпълняват нашите собствени насоки относно ЛГБТИ лицата. Трябва да се настоява протестиращите, които са задържани да бъдат незабавно освободени. Извършителите обаче разбират само от по-твърд език. Надявам се, че комисията ще направи нужното. Благодаря ви. Давам думата на заместник председатели на Европейската комисия, на комисаря Кристос Тилианидис. Уважаеми господин председател, колеги, никой не трябва да бъде дискриминиран или нападан просто защото е определен тип човек. Този принцип е неразривна част от нашето понятие за равенство, човешки права, фундаментални свободи. Става дума за европейски ценности. И ние вярваме, че тези ценности трябва да бъдат универсални – Нека да ви напомня, през 2013 година Европейския съюз прие насоки за насърчаването и защитата на човешките права на е, лицата, които определяме като ЛГБТИ. Дипломатическите усилия на Европейския съюз в тази област имат четири приоритета. На първо място Дискриминационното законодателство трябва да бъде премахнато. Е, криминализацията трябва да бъде премахната, смъртното наказание, освен това. На второ място, не трябва да има дискриминация на работното място, в сферата на образованието и здравеопазването. На трето място, справяне с отделното насилие, насилието срещу отделни лица, ЛГБТ и лица. И на четвърто място, борба за защита на правата на самите защитници на правата на ЛГБТ и лицата. Европейския съюз използва тиха дипломация, прави публични изявления, постоянно повдига въпроса за правата на ЛГБТ и общността в разговорите с трети държави. Европейския съюз, освен това, дава помощ и чрез Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Тази помощ отива за представителите на гражданското общество. Авторите вече почетаха, че днес сме се събрали за да обсъдим а, информацията, която постъпва за сериозни престъпления срещу хомосексуалните мъже в Чечения. Става дума за преследване, за изтезаване, за убийства, това е информацията, която постъпва напоследък и тя е изключително тревожна. Чеченските власти имплицитно оправдават това насилие, а федералните власти в Русия омалуважават случващото се и казват, че информацията е преувеличена и представлява фалшиви новини. За съжаление, до сега руските власти не са предприели никакви ефективни действия, за да спрат насилието и за да защитят жертвите. Европейския съюз и неговите държави членки и наред с други държави, които споделят същите ценности и наред с много други организации за човешки права, вече порицаха онова, което се случва и призоваха за мащабно разследване на събитията. Вчера, подчертавам, външните министри на Европейския съюз обсъдиха случващото се в съвета по външни работи и прецениха кои са най-ефективните начини да се помогне на жертвите. Върховният представител Федерика Могерини каза, че сме силно разтревожени а, от случващото се. Тя каза това на външния министр Лавров на 24 април в Москва. Освен това, тя настоя за незабавно спиране на мерките срещу хомосексуалните мъже в а, Чечения и каза, че трябва да се разследва постъпващата информация и случващото се. За съжаление, министър Лавров каза, каза го и на пресконференцията след срещата, че руските власти нямат доказателства, че има подобни преследвания. В Москва върховният представител повдигна този въпрос пред журналисти и пред представители на гражданското общество. Тревожно е, че журналистите, които са разкрили това насилие, самите са се превърнали в обект на заплахи от страна на политическите лидери в Чечения и са принудени да напуснат Чечения. Това е положението, за съжаление. Поискахме от представителя на Европейския съюз в Москва да помогне на тези хора, да помогне на всички, които са обект на насилие особено на онези, които се страхуват за своята сигурност и безопасност. Някои държави членки искат да помогнат. Онова, което ще направят, е, те ще го направят тихо, без да тръбят какво правят, за да помогнат на жертвите. Ще продължим да призоваваме руските власти да проведат ефективно и цялостно разследване на убийствата и нападенията срещу хомосексуални мъже в Чечения. Това е изключително важно. Всеки, който е виновен и за когото се установи, че е виновен за извършването на подобни престъпления, трябва да бъде изправен пред съда. Ние сме убедени в това. Благодаря, господин председател, за вниманието. Сега е време за изказвания от името на политическите групи. Първо от името на НП госпожа Анна Мария Кораца Билт за една минута и половина. Заповядайте. Господин председателю, аз искам да се присъединя към казаното от колегите и да изразя несъгласието ни с това, което се съобщава за стотици мъже, които са задържани в Чечня, подложени на мъчение, защото са хомосексуалисти или че някой ги е набедил за такива. Това не е просто въпрос на дискриминация, на преследване, така че е, ние можем да останем безучастни. Европейския съюз е, трябва да е единен, да действаме заедно. Радвам се, че нашия председател незабавно предприе действия. Аз бих подкрепила допълнителни мерки от Европейската комисия. Всички трябва да призовем за незабавно освобождаване на онези, които продължават да са незаконно задържани. Също трябва да се окаже подкрепа на жертвите. Руската федерация трябва открито да заклейми тези престъпления и да ги разследва съгласно международното право. Трябва да има нулева толерантност към подобни прояви. Не трябва да се допуска сплашване на лицата, които са подали сигнали за случващото се. Русия трябва да уважава факта, че всички хора са а, равни и че никой няма право да преследва а, човек а, или група само защото те са различни. Хомофобията, насилието, дискриминацията никога не могат да бъдат а, оправдани по религиозни съображения. Трябва да обединим силите си, за да изградим една култура на толерантност. Аз а, с а, цялото ми а, сърце подкрепих тази резолюция. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, госпожа Елена Валенсиано има думата. Благодаря. <clears throat> Това са хора, които искат да живеят в мир, а те са измъчвани и подлагани са на електрошокове всеки ден с отворени а, рани. Това е ужасяващо. Получихме тези сведения от очевидец, който е успял да избяга от един такъв лагер на мъченията – това е живот в страх и в тайна. Какво може да очакваме от Чеч... Чечения страна, която казва, че ня... в страната няма е, хомосексуалисти? Русия е подписала всъщност е, Конвенцията за човешките права, но въпреки това в Руската федерация преследванията продължават. Ние трябва да защитим правата на всички ЛГБТИ лица. Трябва да защитим тези хора, господин комисар. Това, този въпрос трябва да се обсъжда в отношенията ни с Русия. Не бива да загърваме тези хора. Те биват преследвани. Те могат да, да разчитат само на нашите гласове да ги защитат. Благодаря от името на АЛДЕ. Господин Федерле. Е, благодаря. В началото искам да благодаря на комисията за ясното изявление. Комисията застава зад европейските ценности. Искам да благодаря на колегите за това, че ясно заявиха позицията си. Надявам се, че ще имаме мащабна и категорична резолюция. Надявам се, че ще я приемем с голямо мнозинство. Трябва да покажем на Чечения и на Русия, че подобно поведение не приемаме. Колегата Кораца Билт каза вече, че онези, които са задържани, трябва да бъдат пуснати, онези, които са изгонени от Чечения, трябва да могат да се върнат при семействата си онова, което се случва в Чечения. Прочистването на Чечения от хомосексуалисти преди да почне Рамадан, всичко това трябва да се премахне. Как може да се призовава да убиваш собствените си синове? Искам да кажа, че това е свързано, между другото, с политиката на Путин спрямо ЛГБТ и общността. За него Чечения е нещо като експеримент. Още веднъж се атакуват човешките права и ние трябва да заявим ясно, че сме против случващото се. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор от името на Обединената левица госпожа Корнелия Ернст за една минута. Заповядайте. Благодаря. Е, Кадиров казва, няма гей хора в Чечения и това е все едно той да твърди, че а, земята е плоска или че Ева е създадена от реброто на Адам. Но истината е, че има всякакви хора. Има ЛГБТИ хора и това не е дефицит, това е подарък на човешката, народ, на, на, на човешката природа е, подарък, който трябва да защитим. Преследванията срещу хомосексуалисти трябва да бъдат преустановени, особено когато се подкрепят от правителствата. Е, гей хора е, биват преследвани, биват убивани. Това е престъпление. Всички задържани трябва да бъдат освободени. Всички, които са затворени в затворите е, вследствие на своята сексуална ориентация. Е, чуваме, че има насилствена стерилизация. Това трябва да престане. Е, Благодаря. От името на зелените, госпожа Хармс. Първото съобщение, което прочетох в интернет, казваше, че го изхвърлили пред вратата и той трябвало да бъде убит. Това беше съобщението. Това е истински погром. Ние бяхме разтърсени от тези вести от Чечения. Това е добре, но в същото време аз съм много песимистична. От една страна смятам, че е правилно, че Ангела Меркел или Фредерика Могерини съвсем открито а, говори за този погром. Хубаво е, че Путин е под натиск в този смисъл. Може би може да предотвратим по-нататъчни погроми, но ние с това не предотвратяваме систематичното преследване на, на гей хора и на други сексуални мълцинства в тези страни. Искам да кажа тук. Трябва да следим как се развива ситуацията. Това е правилно, но това, което направиха скандинавските страни, а именно създаване на влизане в страната на гей хора от тези страни и улесняване на беженската процедура. Това е нещо, което трябва да направим. Благодаря. Госпожа Маркот. Господин комисар, господин председател, съобщенията от Чешна са много обезпокоителни. Не може да се разбере, че в съвременна цивилизована държава свободата и живота на хората ще бъдат застрашени поради сексуалната им ориентация. Това е връщане към варварството и аз искам да изразя моето съчувствие към семействата на унези, които са пострадали. Има доста критики към Русия относно това как се отнася към хомосексуалистите. Но сега нещата стигнаха до друга крайност. Федералното правителство трябва да покаже, че подобно поведение няма да се толерира а, и че ще бъде направено необходимото, за да сложи край на тези преследвания в Чечня. Благодаря ви. Давам думата на господин Щетина за минута и половина. Благодаря. Ще гласуваме в четвъртък резолюцията за нарушаването на правата на ЛГБТ и хората в Чечения и то чрез и от чеченското правителство. Режимът предприема репресивни мерки – ЛГБТ лицата са хвърлени в затвора, измъчвани. Но аз се питам, Руската армия навлезе в Чечения. От тогава не сме се занимавали с страната. В Кремъл бе подстиг... подписан мирният договор в последствие – това е споразумение подписано от Ялцин, а Путин не признава това споразумение. Всъщност, говори се от много хора за война срещу чеченци. В тази война са загубили живота си повече от стотици хиляди хора. Инфраструктурата на страната е абсолютно разреш, разрушена. Градове бяха сринати с земята и е, Русия в тази война наруши всички принципи на международното право. В ход бяха и химически оръжия. Кога ще говорим и за тези факти? Господин Панцери. Giovedì scorso è stato Миналия четвъртък Юрий Гиана беше пуснат на свобода. Това е един италянец, борец за човешки права. Той беше арестуван от руските власти, тъй като искаше да внесе петиция за спазване на правата на ЛГБТ и общността. Какво се случва в Чечня? Много хора са изтезавани, хвърлени са в затвора, човешките им права са потъпквани, е, не им се гарантира на е, хората, които определяме като ЛГБТ и е, равнопоставеност. Изтезание просто защото е, някой е хомосексуален. Това е изключително тревожно. Още по-тревожно е, защото държавният апарат извършва всичко това. Той насърчава изтезаването на хора, чието единствено престъпление е, че са хомосексуалисти. Международната общност не реагира така както трябваше. Естествено, с тези хора трудно се разговаря. Не можем обаче да допуснем още по-голямо влушаване на ситуацията. Трябва да се обърнем към съвета. Мисля, че документа е свързан и с нашата съвест. Подобни екстремни случаи трябва да бъдат порицавани, но нека да обърнем внимание и към нас самите, защото в Европейския съюз често има ЛГБТИ лица, които са обект на дискриминация. Не можем да уневиняваме някои само защото принадлежат към определена култура или традиция. Трябва да сме последователни. Благодаря госпожа Викстром за една минута. Благодаря. От два месеца насам ставаме свидетели на отвратителни престъпления срещу хомосексуалисти в Чечения, която става все по-ислямистка. Миналата седмица едно 17-годишно момче беше изхвърлено през балкона, за да умре след като семейството му е разбрало, че е хомосексуалист. Тези престъпления, убийства на честа, често се случват след призив от страна на властите. В Чечения ставаме свидетели на систематично прочистване на хора въз основа на сексуална ориентация. Това е в пълен разрез с основни хуманистични принципи. В Европейския съюз ние трябва да се изправим и да станем едно убежище за тези хора. Трябва освен това да окажем натиск върху Путин. Той трябва да действа и да се изправи срещу онова, което се случва в Чечня, а именно призивите за убийства на честа. Не можем да продължим да си затваряме очите, защото се извършват ужасяващи престъпления недалече от нас. Ние трябва да поемем отговорност. И то сега. Благодаря. Госпожа Елеонора Форенца за една минута. Господин председателю, един от най-сериозните аспекти на това, което обсъждане, са изявленията на чеченското правителство за това, че в Чечня няма хомосексуалисти. Необходимо е да се извърши разследване, но трябва също да се види какви са мащабите на преследванията. Забелязва се една култура, която се основава на отрицанието а, на съществуването на ЛГБТ и лицата. Затова ние трябва не само да информираме, а, да говорим чрез резолюцията, която сме изготвили, но и да предприемаме действия в Европейския съюз, а, за да не се отричат в никакво отношение правата на ЛГБТ и лицата. Следващият оратор е Халди Хаутала за една минута. Господин председател, и аз искам да благодаря на господин комисаря за неговото много силно изказване за това как Европейския съюз използва всички възможности за да заклейми тези жестокости, за които разбираме през последните месеци. Това ужасяващо преследване от една страна е свързано с това, което те, те, хората в тези страни наричат традиционни ценности, но според традиционните ценности хомосексуализмът не би трябвало да съществува изобщо. И а, е, с, към тези традиционни ценности спада до някъде и декриминализацията на домашното насилие, защото каквото се случва в е, семейството не бива да се пипа. Но това е нещо много екстремно. Екстремно е, екстремни са тези убийства на честа, убийства, които даже се поощряват от държавата. Ситуацията в Чечения е много ужасяваща. Преследват се е, активисти, офиси се затварят. Благодаря, госпожа Файон spoštovani čez deset dni nastopi muslimanski. благодаря ви. скоро след 10 дни ще започне рамандата. Това е време за размисъл на мюсулманите, но за хомосоциалистите в Чечня това е месец, който е отбелязан с терор и смърт. Има а, опити да се а, прочисти страната от хомосексуалисти преди Рамадамна. Ние получаваме а, доста съобщения. Има концентрационни а, лагери, условията в които са ужасяващи. Не мога да си представя какво ще се случи, ако чеченските власти решат да приложат същите методи срещу лесбийките или пък лицата с увреждания. Европейския съюз трябва да има предвид, в Чечня винаги е имало хомосексуалисти, и техните права трябва да бъдат защитени. Това, което се случва в Чечня е връщане към средновековието. Необходими са мерки от страна на Съюза. Благодаря ви, госпожа Файон. Господин Валтманс. Благодаря. Господин комисар, уважаеми колеги. Бях шокирана, когато видях кадрите от Чечения. Наред с тях чухме и за това, което се случва и си припомних за Втората световна война. Хора, които са хомосексуалисти или пък ги подозират, че са хомосексуалисти, са хвърлени в лагери с цел да ги излекуват други ги заплашват с убийство, трети направо са убивани от собствените си семейства и това се случва съвсем близо до нас. Това се случва много близо до Европа, в нашия заден двор. И то съвсем недалеч от Международния ден за борба срещу хомофобията. Не знам дали има поводи за радост. Трябва да продължим да оказваме натиск, трябва да действаме и да гарантираме, че хомосексуалистите ще бъдат защитени. Е, нека да помислим за евентуални визи за възможност за практическа защита. Това трябва да е приоритет за нас. Благодаря. Следващия оратор, господин Алан Смит, за една минута. Заповядайте. Благодаря. Аз се радвам, че колегите са единни по този много важен въпрос, но нека си припомним, ние всъщност дължим много на журналистите, на неправителствените организации. Това са хората, които се борят в ежедневието си. Amnesty International и други неправителствени организации – правят наистина, вършат наистина огромна работа. Журналистите от новая газета, те водят ежедневните битки. Това е обаче пример за цяла е, нарастваща тенденция. Има тенденция в политиката да се създават е, да се създават хора, които да бъдат обвинявани за нещата, които се случват. Това е и случая с Брексит. Е, подкопаването на човешките права се случва именно във време, когато Европейския съюз трябва да защити човешките права в целия свят. Трябва да вършим тази работа, защото много хора ни разчитат на нас. Благодаря. Господин Байден Холцер за една минута. Благодаря. Ситуацията в Чечение буди загриженост от много години и то като никой друг регион в Руската федерация. Оттам идват много беженци и това е сигнал, че човешките права по много про, про, провокативен начин се потъпкват. Ситуацията в Чечения е шокираща даже и за хората, които имат по-здрав дух от нас и които са свикнали на, на, под, на по-твърди гледки. Не може да приемем това, тази дискриминация. Положително е, че Руската федерация обещава разследване, но не се знае какво всъщност ще се случи. Искаме наистина да има истинско разследване. Благодаря. Госпожа Кариматели. Уважаеми колеги, утре ще отбележим Световния ден срещу хемофобията в същия момент в Чечения има гонитба на хомосексуалистите. Не можем да останем безмълвни при тази ситуация. Онези, които подкопават човешките права, ние сме говорителите на жертвите на преследването. Трябва незабавно да се освободят задържаните. Всички трябва да настояваме за анкета. Да, Европа трябва да прояви смелост предвид на случващото се в Чечня, която е част от Руската федерация на Путин. Докато някои играят футбол по време на световното, което ще се проведе там, други ще нарушават човешките права. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Дели. Госпожа заместник-председател е на Европейския парламент Силви Гиоми от думата. През 2013 ние приветствахме приемането на насоките на ЕСА относно ЛГБТИ лицата, смятахме, че това е инструмент за борба срещу хомонофобията, но 4 години по-късно трябва да кажем, че преследването на тези лица продължава, има дискриминация срещу тях. Това се констатира извън Европейския съюз в Русия, след идването на власт на един хомофоб, се стигна до допълнително влушаване на ситуацията. Има прояви на омраза, която доведе до задържането на стотици лица в Чечня при ужасяващи условия. Всички държави членки трябва да дадат обежище на тези лица, които не са, чиято сигурност не е гарантирана в Русия. Те трябва да получат виза, за да могат да пребивават на територията на Съюза. Така ние ще изпълним ангажиментите си относно изпълнението на правата на човека. Благодаря ви. Тери Райнтке има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, господин комисар, случващото се в Чечения е форма на ескалация, е, която виждаме в цяла Европа. Има информация за изтезания, за преследвания, за хвърляне в затвора, даже за убийства. И аз съм шокирана. Предварителното условие за всичко това е отрицанието. Отрицанието, че съществуват лесбийки, хомосексуални, транссексуални и така нататък. Президента на Чечения, когато твърди нещо подобно, всъщност живее с отрицанието. Той а, отрича съществуването на тези хора. Ние не можем да мълчим. Трябва да говорим и да защитим правата на тези хора, които са заплашени в Чечня. Ние съществуваме и сме горди от това, че съществуваме. Благодаря. Благодаря. Господин Даниеле Виоти за една минута и половина. Заповядайте. Але ботте, кои ту били гома, си резисте. Благодаря. Как да дадем отпор? Това е въпросът. Как да реагираме? Естествено, хората биват мъчени, биват бити. Страданието е физическо. Това бе казано и от един чеченски младеж Андрей. Той описа всичко, през което е минал това е режимът на Кадиров. Той е недосигаем, защото има властни, могъщи приятели. Хомосексуалните хора биват затваряни в Чечения, биват мъчени – Е, тези хора дават свидетелски показания. И въпреки това, не им се помага. Трябва ясно да се противопоставим на това, което се случва много близо до нашите граници. Европа трябва да защити правото на, ж... на живот. Не може да извръщаме поглед. Трябва да усилим натиска си над Русия и Чечения. Не може да търпим насилие над религиозни мълцинства, над други мълцинства, над мигранти, над хомосексуалисти в Чечения. Трябва да дадем решителен отпор. Сеп Данс. Благодаря. Благодаря на комисията, комисаря за това, че ни каза какво се прави от Европейския съюз. Ние сме тук благодарение на работата, свършена от гражданското общество. Има също култура на отричане в Чечения и Руската федерация. Онези, които разкриха случващото се от нова газета, са изправени а, пред а, преследвания. А, аз съм а, хомосексуалист. А, но аз а, живея в една по-спокойна среда. Обеден съм, че никой няма да ме изведе от, от залата, да ме подложи на побой или да ме захвърли някъде но в Чечения или в Русия имайте предвид, че не вие имате проблема, а онези, които отричат вашите права и че тези права ще бъдат отстоявани от международната общност. Благодаря ви, господин Данс, за вашето впечатляващо слово. Госпожа Джули Уорд има думата за една минута. Няма да позволя никога тиранията на мнозинството да се разпростре над мълцинството. Това го каза депутата Майкъл Кешман в един дебат преди Олимпийските игри в Сочи, когато Путин твореше анти-ЛГБТИ законодателство. Три години по-късно няма как да се радваме на положението. Информацията за преследването на хомосексуални мъже в Чечения е шокираща. Господин Путин май е казал, че ще направи разследване след натиска на госпожа Меркел, но руските власти продължават да твърдят, че това са само слухове. Затова Европейския съюз трябва да е, окаже още по-голям натиск. Юри Гияна беше е, арестуван, защото искаше да представи една петиция, петиция подписана от 2 милиона души за правата на хомосексуалистите в Чечения. По-късно го пуснаха. Много често в нашата зала обаче ние защитаваме защитниците на човешкия права. Да, Европейския съюз защитава човешките права по целия свят. Всички ние, граждани и депутати, трябва да положим усилия, за да гарантираме, че онези, които се борят за човешки права, наистина ще бъдат подпомогнати. Благодаря. И сега депутата Доро Кландио Фронзолика за една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, правното положение в Русия все повече буди загриженост. Е, хора биват затваряни. Те биват мъчени, жестоко мъчени. Има убити, има умрели в затворите. Е, тези хора са поставени при нечовешки условия. Е, властите обаче отричат това да се е случило властите казват няма гей хора в тези държави. Европейския съюз трябва да действа. Външната служба трябва да докладва за мерки, които ще предприеме в тази ситуация. Нещата трябва да се обсъдят с руските власти. Тези хора трябва да бъдат защитени и човешките им права трябва да бъдат защитени и, и уважени. Благодаря. Господин Тарабела. Благодаря. Свободата на социалистите е човешко право, но това не е така. В Чечня, където е поет ангажимент от президента Кадиров, да се справи с тях. Има задържане на хомосексуални лица, те са подложени на мъчения, семействата са насърчавани да се разправят с тях. Има прояви на, на чистка, това е неприемливо. Твърди се а, от властите, че в Чечения няма хомосексуалисти. А, има а, жертви, има потенциални жертви а, и а, ние не можем да останем безучастни към съдбата им. Време е не за думи, а за предприемане на действия. Благодаря ви господин Тарабела. Преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор е Иржи Поспешил за една минута. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Всички ние заклеймихме това, което се случва с хомосексуалното мълцинство в Чечения. Е, това са хора, чието живот е застрашен. Съгласен съм с комисаря. Трябва да предприемем конкретни мерки, но съм скептичен. Аз не вярвам, че режимът на Путин анализира ситуацията и ще предприеме разследвания в Чечения. На всички преследвани трябва да дадем виза и да предложим обежище. Трябва да подкрепим и независимите журналисти в Русия. Благодаря. Следващият оратор – госпожа Ели Шлайн. Благодаря. Новините от е, Чечня, от Русия, които говорят за систематично насилие, изтезаване, задържане на хомосексуалисти, е, лагери за преобразоване и така нататък. Всичко това ни връща към най-тъмните страници от историята на човечеството. С подкрепата на нашите съседни страни ние трябва да се опитаме да защитим ЛГБТ и общността и това трябва да стане с всички възможни средства. Трябва да спрем този ужас. Утре е Международният ден за борба с хомофобията и ксенофобията. Подобни събития, на които ставаме свидетели, показват колко е важно да има ден на хомофобията. Ще има фестивал Прайд в Реджио Емилия. Ние ще се борим за правата на тези хора. Това са основни човешки права и те са част от основните ни ценности в Европейския съюз. Благодаря, госпожа Беатрис Бесера. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, Законът срещу пропагандата на хомосексуалността в Русия от 2013 година сега се използва за действия срещу хомосексуалистите. Не е достатъчно само да се критикува това, което се случва в навечерието на Международния ден за борба срещу ксенофобията. Искам да се изправи президента на Чечения пред Международния наказателен съд. Също другите виновници трябва да бъдат подведени под отговорност. Благодаря ви. Трябва да се настоява за декриминализирането. Благодаря. Ситуацията която ни бе описана в Чечения, е много сериозна. Обвиненията са много сериозни. Хората са задържани при ужасяващи условия. Има, в, в крайна сметка става дума за убийства, убийства в самите семейства – защото семействата смятат, че чрез убийството трябва да защити честета си, убивайки своя син. Не може така да действа едно правителство. Правителство и хора на, на изборни постове. Ние се обръщаме към Русия с апел за разследване – Жертвите трябва да бъдат защитени. И хората трябва да могат да живеят свободно. Благодаря. И последният оратор. Комисар Стелянидес. Господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви за изказванията. Благодаря ви за това, че демонстрирате единство по този толкова важен въпрос. Всички сме разтревожени от случващото се в Чечения. Всички сме съгласни, че това третиране на хомосексуалните мъже е напълно неприемливо. Аз лично смятам, че е срамно. Жалко е, че в 21 век трябва да говорим по такива въпроси. Насилието срещу ЛГБТИ лицата демонстрира отчаяващото положение с човешките права в тази република на Руската федерация. Ние ще продължим да подкрепяме жертвите и ще окажем натиск върху руските власти, за да се спре насилието и за да се гарантира справедливостта за жертвите. Моля да обърнете внимание, че част от усилията ни, общите ни усилия ще изискват търпение и поверителност. Всички се опитваме да помогнем, това е ясно, но не можем публично да оповестяваме всичко, което се прави. В някои случаи е по-важно да постигнеш резултати, отколкото открито да заявяваш как помагаш на някого. Искам да кажа това, защото аз съм запознат с някои конкретни случаи на място. В заключение, искам да изразя още веднъж своята висока оценка за това, че парламента се занимава с този проблем. Трябва да продължим с битката, за да демонстрираме своята готовност и своите силни убеждения относно правата на ЛГБТ и общността. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря особено за онова, което казахте за нашата роля и нашето задължение. Така приключваме разговорите по тази тема. Получил съм 6 проекто резолюции от 6 най-големи политически групи в парламента. Гласуването ще е в